Преминаваме към доклада Берлингует Клас. Моля, гласувайте. Се сиерва Прекратете гласуването. Sí, bueno, pero. El informe queda aprobado. Informe. Докладът е, се приема. Доклада на Гьонц е, права, равенство и гражданство за период 2014-2020. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на Уитклер. Автономни търговски преференции за Молдова. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Докладът се приема. доклада на Фрага споразумение Европейския съюз Марокко в областта на рибарството. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега Препоръка Штайнбрук, Конвенцията на МОД относно безопасността при използване химикали на работното място. Моля, гласувайте. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Доклад Матио Йо, незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад Шолц. Споразумение Европейски съюз Китай. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се доклада на Морейра, внос на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони. Кой е за, против? Ще повторим гласуването. Моля, вдигайте ръка. Доклада на Морера. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. доклада на Котини. Споразумение Европейския съюз, Кот Девуар. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада на МАТО. Внос на някои рибни продукти в Канарските острови. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад на Ескобар – мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад на Ински мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на Козловски по същата тема. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на Егле. Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕСА Канада. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на Суинбърн рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада на Ниблер. Индустриална политика на ЕСА за космическия сектор. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада на Дел Кастио. Изчисленията в облак. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се доклад за СЕДО, доклад за оценка във връзка с ОИПЕК. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Доклада на Родост, обща политика в областта на рибарството. Първо изменение, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Позицията на съвет обаче е прията. Доклада на Стивенсън Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Няма изменения. Подобрява се позицията на съвета. Доклада на Арсенис. За дълбоководния риболов в Северния Атлантически океан.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 Прекратете гласуването. Приема се. Сто 31 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение отпада. Предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Арсенис има думата. Благодаря, господин председател. Въз основа на 57 член, параграф 2, искам гласуването на законодателната резолюция да бъде отложено и да се върне в комисията, за да започнат преговори за споразумение на първо четене. Благодаря. Нека да гласуваме предложението на господин Арсенис. Кой е за? Госпожа Фрага има думата. Господин председателю, от името на моята политическа група искам гласуването на законодателната резолюция Знаете, че основните политически групи постигнаха компромис има мнозинство в парламента, затова не считам, че трябва да се отлага окончателното гласуване. Вчера беше нарушен компромиса, но искам да гласуваме компромиса. Е, имаше мнозинство в подкрепа в комисията по рибно стопанство и аз настоявам гласуването да се проведе сега. Председателят, госпожо Фрага, съгласно регламента, това, което се предлага от господин Арсенис, трябва да бъде гласувано, така или иначе. Ако искате да продължите с вашата препоръка или предложение, което а, противоречи на това, което иска господин Арсенис, можете да гласувате против или да, или за, но трябва да го гласуваме предложението на господин Арсенис, така или иначе. Так. Първо за отлагане на окончателното гласуване. Кой е за предложението на господин Арсенис? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се предложението на господин Арсенис. За това искате електронна проверка. Добре, нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се законодателната резолюция. Сега преминаваме към доклада на Гардини Механизъм за гражданска защита. Първи блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втори блок. Отпада. И така гласуваме. Бонтон предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проекто законодателната резолюция, по нея имаме две изменения. 107 първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И гласуваме 108 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се също. По именно гласуване на законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Санчес Преседо, договорите за кредити за жилищни имоти. 118 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на Мърфи, внос на ориз с происход от Бангладеш. Амблок гласуване от първо до 12 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 13 то изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Изменение 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 13 изменение се приема предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се законодателната резолюция. Да, Господин Мърфи. Благодаря, господин председателю. Съгласно 57 член на алинея 2 предлагам да не се гласува сега законодателната резолюция и тя да бъде върната в комисията, за да можем да започнем преговори с съвета и комисията за постигане на споразумение на първо четене. Първо, кой е за предложението на господин Мърфи? Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към следващия доклад на Гроте. График на търговите за квоти за емисии на парникови газове. Гласуваме законодателната резолюция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. La propuesta de resolución sobre el papel сега по искането на госпожа Хаси. Най-напред е, ще гласуваме десето изменение. Кой е за? Против. Сега гласуваме установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък. Това гласуваме. Това е докладът, който гласуваме. Да, госпожо Магинес. Господин председател, всъщност искам да ви помогна. Всъщност става дума за последната страница в е, списъците с гласуване. Всяка помощ е добре дошла, госпожо Магинес, в тези трудни времена. Всички ли разбрахте какво гласуваме? Чудесно! И така, десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Първо изменение. За.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 Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Сега номер 6. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осем. Осмо изменение. Гласувайте. О, извинявайте. Осмо изменение. Кой е за? Номер 7. Кой е за? Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Осмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте девето изменение. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Не исках да прекъсвам гласуването, но на няколко пъти поисках думата, за да кажа, че моето устройство за гласуване беше развалено, когато гласувахме до крада фрага. Председателят, сега ще прекъснем гласуването за тържественото заседание, защото тук е нашият гостенин, президентът на Мали и ще продължим с гласуването в 12 часа. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, за нас е голяма чест да посрещнем при нас в пленарната зала на Европейския парламент господин е, президентът на Мали Ибрахим Бубакар Кейта. Страната Мали за нас е изключително важна страна. Събитията от последните дни и месеци ги проследихме много внимателно. Тези